So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, добре дошли на следобедното заседание на нашата комисия с много важна точка в дневния ред дискусия с Бългийското председателство. Искам да поздравя с добра дошла госпожа Шауфлиге, която отговаря за околната среда. Добре дошла, госпожа Шауфлиге, в Комисията по околната среда. Заедно с нея е Мигел Ван Петинген и главният секретар на съвета господин Петрас, т.е. съвета е отлично представен и ще ни представи програмата за следващите 6 месеца. Госпожо председател, проведе се неформален съвет на министрите в Гент. Искам да ви поздравя, защото той беше чудесно организиран. Дебата а, за а, Европа, която ефективно използва ресурсите, беше също много добър. Той се проведе във вторник. А вие поемате председателството в Европейския съюз в един момент, който е много важен за политиката за околната среда, не само в Европа, но и по целия свят. А, имаме а, множество досиета, по които работим, които се надяваме да доведем до някакъв резултат под ваше председателство. свързана с темата за ефективното използване на ресурсите, директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, както и директивата за биологичните отпадъци. Това е другия голям въпрос, който трябва да се уреди. Що се отнася до промените в климата, работим също върху подобрението на лекотоварните превозни средства, работим върху регламента за биоцидите. По този въпрос също търсим решение между парламента и съвета. Казах вече, че времената са много важни за опазването на околната среда, тъй като през октомври ще се проведе е, конференция на ООН за биологичното разнообразие е, през е, декември за опазването на климата. Така че ние водим дискусии. Водихме дискусии за биологичното разнообразие и се надяваме след е, отрицателния опит, който натърпахме в е, Копенхаген, е, Надяваме се, че ще се получим от този отрицателен опит. Ние сме многобройни, 27 страни членки и комисията, което прави още е, общо 28. Въпреки това, ние разбрахме, че Европа има слаба позиция, когато не говори с е, единен глас, ако не работи в е, една единна посока. Това ще бъде задачата за Нагоя и за Канкун да изработим единна позиция на Европейския съюз. Мисля, че не можем да си позволим повече слаби резултати, защото в противен случай ще отслабне ангажираността, проблемите ще, се, ще станат по-големи, отколкото решенията. С голям интерес очакваме да чуем това, което ще ни разкажете. Виждам, че тук присъстват всички членове на комисията от Белгия. Всички важни политически групи също са представени. Надявам се, че ще имаме добра дискусия с вас. Давам ви думата да направите вашата презентация. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, е, искам да благодаря за възможността да говоря с вас е, за е, програмата за околната среда на биологичното на белгийското председателство. За нас от Белгийското председателство работата на Европейския парламент е много важна. Ние високо ценим това, което правите. Знаем, че тук събран много опит и много експертно знание. За развитието на политиката за околната среда в Европейския съюз тази комисия винаги е играла важна роля. Българското председателство напълно осъзнава това и напълно осъзнава, че след приемането на Лисабонския договор Европейския парламент получи доста по-силна роля. А, обаче още преди приемането на Лисабонския договор ние е, в е, Белгия е, прилагахме в обичайния случай е, процедурата за съвместно взимане на решение. За нас е важно да се продължи диалога между съвета на министрите на околната среда и комисията ЕНВИ, за да доведем до успешен край нашите законодателни начинания. Аз като фламандски министр на а, екологията. Много се радвам да председателствам съвета на министрите по околната среда. Опазването на околната среда е една от централните теми в програмата на Белгийското председателство и е това е задължително необходимо. Тъй като Европейския съюз е изправен пред огромни предизвикателства, пред най-тежката криза от 50 години насам, с висока безработица и задълбочаващо се социално неравенство. Финансовата система показа дефицити, което се отрази на нашите национални бюджети, нашата конкурентоспособност е, отслабна. Населението се увеличава и това увеличава натиска върху околната среда, а оттам и на економиката и на обществото. Е, появиха се нови економически сили и през следващото десетилетие предизвикателство, което стои пред нас е да развием една економика, която потребява по-малко въглерод. За да справим с тези предизвикателства и да създадем един по-действен и решителен Европейски съюз, ние, Бългийското председателство, сме си поставили множество амбициозни цели в нашата програма. Това е възможно единствено, ако работим заедно, и излизаме навън с единно послание, за което аз разчитам на вашата подкрепа. Сега искам да ви представя четирите приоритета на Белгийското председателство. Ще започна с темата за климата. Ние подготвяме конференцията за климата в Канкун – след резултатите от конференцията в Копенхаген, за Европейския съюз е особено важна да възстанови доверието и да поеме инициативата. За целта Белгийското председателство ще изработи силна, гъвкава позиция на Европейския съюз. Вчера по време на неформалния съвет на министрите е, разменихме първи е, мнения. Европейската комисия също е на е, същото мнение. Ние се нуждаем от постепенен подход. В Канкун на нас ще ни бъде ще ни бъде необходим един подход, който ще третира по еднакъв начин всички теми ние трябва да поставим нашите изисквания. От една страна трябва да се е, обсъди въпросите за адаптирането и трансфера на технологии. Е, трябва да напишем първо собственото си домашно. пакет Европа 2020 ни дава една достатъчно добра рамка. Последното съобщение на Европейската комисия е, съдържа анализ на е, възможностите за намаляване на емисиите от парникови газове с повече от 20% е, и оценява рисковете от изтичане на въглерод. Всички тези опции трябва да бъдат подложени на анализ, за да можем да изложим аргументирано нашето искане за 30%. Две други важни точки са целите за 2050 година, прияти от държавните и правителствени ръководители във връзка с поразумението от Копенхаген, във връзка с ниските емисии. Испанското председателство по време на последния съвет, който се проведе през октомври, също работи по тази тема. Затова моя цел е в съвета да организирам тази дискусия, за да можем ние да зададем посока и Европейската комисия да успее да доразработи тази концепция и ако е необходимо да навлезем в повече подробности. Дискусиите в съвета на министрите на околната среда също трябва да дадат своя принос към а, дискусията за съвета през октомври. Освен това, аз ще продължа работата по директивите за намаляване на емисията от въглероден двуокис при лекотоварните автомобили. Нашата цел е да постигнем политически консенсус в съвета и да предложим едно първо решение Вторият ни приоритет е биологичното разнообразие. Ние знаем, че тази година е Международна година биоразнообразието. Белгийското председателство иска да се възползва от вече набраната инерция и да постигне значителен напредък на Международната конференция по биоразнообразието в Нагоя. Различни данни ни показват, че намаляването на биоразнообразието не е спряло. В заключенията на съвет от 15 март на съвета на министри по околната среда се говори за краткосрочни и средносрочни планове, включени в Европейската стратегия 2020 година. И аз бих искала да градя своята работа върху това. Ние смятаме, че трябва да се постигне консенсус, положителен резултат. Трябва да сме амбициозни и реалистични и в периода и след 20-та година и това трябва да бъде включено в стратегическия план. По време на съвет на министрите на околната среда през октомври ние много ясно ще го заявим. Нашите обсъждания в Монреал по, по протокола за достъпа за споделяне на ползите и конференцията в Нагоя зависят от това доколко последователен е Европейския съюз. И това може да се случи само ако Европейския съюз говори с един глас на съвета през декември ще разглеждаме това как плана за действие на Европейския съюз може да се формулира възоснова на резултатите от конференцията в Нагоя. Биоразнообразието и доброто състояние на екосистемите са от изключително важно значение за економиката и благосъстоянието. Екосистемите извършват добри услуги за нас. Обаче тези услуги се не са достатъчно оценени. Вашата комисия много пъти е обсъждала този въпрос и включително е придавала и економическо значение на тези услуги. Ние трябва да включим биоразнообразието в повече политики или по-скоро опазването на биоразнообразие, така че да правим решения, да взимаме решения, които отговарят на принципите на устойчивото развитие. Освен това, ние говорим и за досието за ГМО. Те, така че ние знаем, че комисията вчера започна една инициатива в тази сфера. Както вие знаете, повече от тези въпроси ще се разглеждат в контекста на съвета на министрите на околната среда и Бългийското председателство ще продължи да провежда тази линия в съвета на министрите на околната среда. Е, третия ни приоритет е устойчиво управление на материалите, ресурсите. Вие сте съгласни сме, надявам се, че в сегашните економически условия ние трябва да установим какво е взаимодействието между економическите ни цели и целите на опазването на околната среда. И двете политики, економическата и екологичната, трябва да бъдат съчетани. В сферата на ефективността, особено енергийната ефективност, ние трябва да се стремим към устойчиво използване и управление на материалите. Такъв вид управление се основа върху ефективно и отговорно използване на материали. Това въжи за суровините и за отпадъците. Трябва да разглеждаме целият жизнен цикъл на материалите. Трябва да направим така, че економическия растеж да не зависи от екстензивното използване на материали. И единственият начин да го постигнем е да използваме материали по един устойчив начин и да ги включим в кръгооборота на економиката и да възприемем един отговорен ефективен подход към проектирането, изработването, потреблението и управлението на отпадъците. Както каза вашия председател, устойчивото управление на материалите е една от темите, които бяха обсъдени на форума в Гент. Това беше неформална среща на министрите, която се състоя вчера и онзи ден. Господин Лайнен беше наш гост там и бих искала да му благодаря за много важния му принос в обсъжданията, които се състояха в Гент. Смятам, че неформалният съвет беше изключително успешен. Нашата цел е да имаме устойчиво управление на материалите като неотменна част от една ефективна в отношение на използването на ресурси Европа. Ние придаваме голямо значение на инициативата за ефективно използване на ресурсите и ние смятаме през 2011 година да изготвим работна, извинете, пътна карта. И Европа Европейският съвет ще даде необходимите насоки за комисията, за да може тя да изготви тази пътна карта. Разбира се, има две директиви, които са свързани с отпадъците и с управлението на продуктите и тук се стремим към постигане съгласие. Тук говорим за директивата за управление на електрически и електронни отпадъци. Тази директива цели намаляването на въздействието върху околната среда от страна на електрическите електронни отпадъци и директивата за ограничаване на вредните вещества. Ние искаме да постигнем политическо споразумение в съвета. Председателството вече е разгледало измененията, които са били предложени от вашата комисия по тези правни актове и се надявам, че ще постигнем съгласие с парламента на първо четене. Също така бих искал да говоря за биологичните отпадъци и устойчивото управление на отпадъците. Потоците на отпадъците са един добър пример за това как ние можем да използваме подхода, който обхваща цели жизнен цикъл на продукта на практика. Белгийското председателство придава голямо значение на директивата за биологичните отпадъци и Европейската комисия ще работи с нас по това, така че да формулира Европейската комисия свои допълнителни инициативи в тази сфера. И накрая за европейската политика в сферата на околната среда. Ние бихме искали да дадем насоки на Европейската комисия по различни теми. Ние бихме искали да видим по-добро изпълнение, което води до по-добра екологична политика. Ние искаме да постигнем по-добра подготовка с по-рационализиран процес на отчетност. Това означава и по-добра регулация и по-добра оценка на въздействието върху околната среда, по-добра поддръжка и стимули за използване на инструменти, които отговарят на пазарните принципи. Също така разглеждаме един процес за по-добро екологично управление. Вече започнахме да обмисляме също така и програмата за действие на Европейския съюз в сферата на опазване на околната среда. Вие знаете, че това е една тема, която е много важна и за Европейския парламент, смятам, че вие ще може да дадете своя важен принос. И освен директивите за електронните електрически отпадъци и ограничаване на въздействие на вредните вещества, ние също така се надяваме да постигнем политическо съгласие в съвета. И, разбира се, като отчитаме и това, което ще каже Европейския парламент. Така че, дами и господа, уважаеми господин председател, за да постигнем напредък по всички тези въпроси, бих искал да ви помоля за вашата подкрепа. Целият напредък, направен от Европа, е бил постигнат благодарение на сътрудничеството и диалога. Пред нас има много предизвикателства в сферата на околната среда, които българското председателство ще разглежда и ще се стреми да преодолее през следващите 6 месеца. Ние възнамеряваме да обменяме идеи с Европейския парламент. Ние в Европейския съюз можем да успеем и Европейският съюз трябва да бъде последователен в своите дейности. И ние смятаме, че това ще се случи, защото вече обсъждаме много пълноценно въпросите с вас и се надяваме на добро сътрудничество с вас. Благодаря ви. Dank, für... Благодаря, за презентацията, за представянето на програмата на Българското председателство. Е, вие казахте, че опазването на околната среда е централна тема във вашата програма. За нас е удоволствие да чуем това. приятно ни беше да чуем, че вие ще се стремите да постигнете единомислие между парламента и съвета, който се състои от 27 страни членки. Е, по отношение на директивата за биоцидите, за леките транспортни средства и така нататък, което ще бъде истински успех, ако успеете да го направите до края на тази година. Чух също така, че министрите вчера са си говорили за Канкун и за стратегията и тактиката на Европейския съюз. Все още се е, правят е, сравнения между това, което ние правим и другите правят и се поставят е, условия. Е, знаем, че Европа а, е, си е поставила собствена цел, иска да постигне по-низки емисии на въглероден диоксид, без да се интересува от това какво правят другите. А, е, що се отнася до оползотворяването на ценни вещества, мисля, че е време след думите да последват и дела. И е, мисля, че Белгия е добър пример за това по какъв начин ценните вещества отново се връщат в употреба, т.е. събират се уредите, след което се оползотворяват и съответно рециклират. Сега ще дам думата за изказване. Координаторите на групите Рихард Зебер има думата. Благодаря, господин председател. Аз много се радвам, че регионална министърка ще представлява в съвета. Аз също идвам от регион от Австрийски, регион от Тирол. Нашето сътрудничество с Фландрия е отлично, затова аз много се радвам, че вие сте човека, който ще отговаря. Вие като министър на околната среда започнахте да говорите за финансовата криза. Тълкувам това по следния начин. Последния начин. Вие сте на мнение, че а, околната среда винаги е свързана с големи разходи и по този начин пречи на развитието на економиката. Според мен обаче именно околната среда от нези, която може да направи економиката на Европа отново конкурентно способна. Затова искам да ви попитам дали съм ви разбрал правилно или грешно. Аз мятам, че с добра политика за околната среда можем да бъдем изключително успешни в световен мащаб, защото това ще покаже, че у нези страни, които най-добре използват ресурсите си, постигат най-големи економически успехи. Втория проблем, тъй като и двамата е, представляваме е, региони, е различното прилагане е, в Европа на законодателството. Нека да вземем е, е, директивата за местообитанията и за птиците. Установяваме, че регионите имат различна концепция за нейното прилагане, което води до е, безпокойство и напрежение в отделни региони във връзка с прилагането на тези директиви. Белгийското председателство възнамерява ли да настоява за прилагане на единни стандарти? Нямам предвид занижаване на стандартите, а точно обратното увеличаване на е, стандартите, тъй като много страни членки изобщо не се е грижат за спазването на тези стандарти. Говорихте за Канкун. Какво мислите за обещанието, което даде Европейския съюз за бързото финансиране? Е, обещахте финансови средства, за следните въпроса за финансовата криза. Виждате ли е, възможност е, за разширяване на финансирането, за да може Европейския съюз да изпълни задълженията, които е поел. А, и до кога ще чакаме комисията да ни представи а, новата директива за питайната вода. Тя ни е обещан за преди година. Ние настояваме най-накрая комисията да изпълни обещанието си и да а, постави, да сложи на масата този е, документ. Ето това е нашия човек по водите. Той непрестанно задава този, е, този въпрос. Е, Линда Макейвън има думата. Um, благодаря. Благодаря ви, госпожо министър, за това, че ни разказахте на приоритетите на председателството. Те изглеждат много разумни, особено предвид международната дейност пред следващите 6 месеца. Що се отнася до промяната в климата? Очевидно, очакваме Канкун, но в Копенхаген, когато говорихме с американските колеги, аз мисля, че делата говорят повече, отколкото думите. Така е, че в Европейския съюз ние говорим през цялото време за целевите показатели. Но искам да попитам, какво мисли председателството за извършване на предварителна дейност преди Канкун и да разгледа колко държави и членки изпълняват пакета за климатичната промяна и какво е въздействието на този пакет. Важно е да се проследява изпълнението и да се проследява дали страните постигат резултати. Питам се, колко често министрите си задават въпроси? Добре, ние имаме целеви показатели за използване на възобновяемата енергия, но какви са вече постигнатите промени? Какво правят фирмите? Има ли сериозно сътрудничество в цяла Европа? и ние можем да кажем в Канкун, ние променихме ситуацията, можем да кажем на цял свят, че примерно автомобилната промишленост първо се съпротивляваше на нашите опити за намаляване емисиите, но вече в момента, да речем, автомобилната промишленост произвежда все повече електрически коли. И мисля в Канкун с реални показатели. Не просто да говорим за 20 или 30%, но да говорим за всичко, което ние вече сме направили, какво смятаме да направим. Мисля си, че ще бъде полезно да видим какви са нашите резултати. И ако нямаме резултати, мисля си, че трябва да говорим и за това. Включително и в Канкун. И вторият ми въпрос. През следващите три месеца комисията ще премине през процеса на определяне на критериите за схемата за търговия с емисии. Много е важно в комисията активно да работят национални експерти. Знаем, че разбираме, че тези критерии могат да бъдат прекалено щедри и това е заплаха за цената на въглеродните емисии. Искам да попитам дали на вашите заседания министрите ще обсъждат и определенето на критериите. Благодаря. Пас Екот. Vielen Dank, voorzitter. Ähm, Ik ga nu in mijn moedertong praten, omdat dat nu kan dankzij een äh, я Благодаря, ще говоря народния си език. Тъй като при нас е фламандския министр по околната среда, хубаво е да говорим на един и същи език. Вие очертахте вашите приоритети добре но мисля, че експозето ви бе доста общо. Искам да навлезем в подробности последните въпроси. Първо по климата и Канкун. Казахте, че искате да се разработи позиция на Европейския съюз, но казахте, че съюза трябва да е последователен. Само, че времето не е на наша страна. Преди Копенхаген казахме, че искаме да говорим за развиващите се страни, преди Доха казахме, че искаме да говорим за червения тон, макар че всичко вече бе финализирано и преди това. През октомври това ли е най-ранният момент, в който можете да изготвите позиция, да речем по въпроса 31 на 100 за финансирането? Трябва да можем да обсъдим тези въпроси предварително, да не чакаме до последната минута относно устойчивото управление на ресурсите. Това е много важна тема. В програмата от Гент се говори за абсолютната разкъсване на връзката между економиката и материалите и ресурсите. Интересно бе това, което казахте вчера. Ние се нуждаем от абсолютно разкъсване на тази връзка. И смятам, че относно пътната карта за 2011 доста предпазливо подхождате мисля, че вече и сега могат да се предприемат някои конкретни мерки, например по линия на биоотпадъците. Ние горим отпадъци, което е най-малко ефективния метод. Директивата за възобновяемите източници на енергия насърчаваме горенето. Горенето е един от последните етапи. Много други неща могат да се случат преди него. Комисията не иска директива за биотпаръците, така че няма смисъл да я чакаме. Говорихте за устойчивото управление на ресурсите, за екосообразни автомобили, за прегледа на директивата за екоданъците, за енергийните данъци. Всичко това трябва да се финализира колкото се може по-бързо, тъй като трябва да разгледаме въпросът за енергията и разходите в транспорта. Надявам се, че в тази сфера ще бъдете малко по-конкретни, иначе просто ще чакаме една пътна карта, което би било жалко за председателството. Er Вижте, вие винаги можете да говорите народния си език, дори да не е тук госпожа министера. Всички депутати имат правото да говорят на народния си език. Госпожа Роспах. Благодаря. Аз съм съгласна с това, което казаха колегите, които говориха преди мен. Госпожо Мак Еван, а, не ни достигат практически мерки. Имаме множество добри а, директиви. Целите им са окей, okay, обаче а, какво става с практическите резултати? Ние непрекъснато създаваме а, някакви документи, пишем, употребяваме много хартия и нищо не се случва. Аз представлявам държава, която, в която отпадъците все още се изгаря и много ми се иска да преминем към третото поколение. Т.е. към това, което твърдят учените, именно, че трябва да използваме всички ресурси, които можем да добием от отпадъците, защото ще дойде момента, в който няма да имаме никакви ресурси. Нещо, което трябва да направим доста бързо, е свързано с отпадъците от пластмаса. До този момент не е направено нищо, за да се предотврати изгарянето им. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето представане. може би някои страни членки не са били в първите редици на дискусията, но контекстът е малко сложен поради економическата криза. Аз виждам нещата както господин Зейбер. Мисля, че не бива да намаляваме амбициите си. И не бива да си позволяваме да не си спазваме обещанията, без значение дали става дума за Нагоя или за Канкун. Аз много се радвах да чуя какви са вашите приоритети. Направени са много обещания. Имаше една среща на върха през 2000 година в Гьотеборг, 2002 в Йоханесбург и така нататък, а от май месец насам поехме още задължения от съвета. Ще е, задам въпроса си последния начин. По какво ще направи Белгийското председателство за прилагане на директивата за биоразнообразието? Какво трябва да се случи? Какви стъпки трябва да се направят? Какви ангажименти трябва да се поемат, за да може през декември 2010 година да преди срещата на върха да постигнем резултатите, за които сме се задължили? и по какъв начин какво ще направите по въпроса за АБС? Говорихме също тук в комисията много за ГМО. Белгия много се занимавала с текста на комисията и бих искала да разбера повече от вас по този въпрос. Катлин Ван Бремт. Благодаря. И аз мога да говоря родния си език, което е удоволствие за мен да го направя днес. Относно приоритетите, промените в климата, един изненадващ приоритет, е този за устойчивото управление на ресурсите. Първо ще започна с климатичните промени. Имам бележки и някои въпроси. Вие споменахте, че ще има предложение под условие за 30 на 100. Аз мятам, че трябва да сменим подхода си. Не съм съгласен с това. Мисля, че председателството трябва да се опита да осигури консенсус в съвета. Това е приоритет номер едно. И трябва да изложите на преден план вашите собствени амбиции. Знам, че не винаги е възможно това да стане, но все пак човек трябва да се опита. И още нещо свързано с това, което казахте. Трябва да си определите какви резултати искате да постигнете и да разгледате своята собствена политика. Малко изненадващо е, че в комисията се води една дискусия. Знам, че това не е в съвет, но така или иначе има дискусия, която тече в комисията на тема допълнително субсидиране на използването на въглища. Това е свързано и с бъдещият енергиен микс. Горенето на въглища просто няма място в бъдещето за производство на електричество. Мисля, че Съвета по околна среда трябва да отправи ясен сигнал по този въпрос. Тези ресурси трябва да се използват по различен начин. Тук говорим за 3 милиарда евро субсидии за държавите членки. Тези средства могат да се оползорят по-добре за възобновяеми източници на енергия, тъй като в обзора на нашето внимание трябва да са нещата, които са по-устойчиви в дългосрочен план. Запозната съм и с въпроса от люлка до люлка, който бе представен от Бългийското председателство. Но все пак трябва да работим с досетата, с които разполагаме. Аз и Ро, който е докладчик в сянка, обсъждахме този въпрос сутринта. Много искаме да се стигне до съгласие на първо четене. И мисля, че това може да стане по време на бългийското председателство. Но има някои неща, от които трябва да се откажете. За директивата РОСИ за електрическите отпадъци се нуждаем от отворено приложено поле. Много важно е съветът да отвори приложното поле защото по този начин в една специфична сфера на електрическите електронни отпадъци вие ще прокарате абсолютно нов път в политиката. Директивата за електронните отпадъци и за ограничението на опасните вещества бе обсъдена. Моята група не подкрепи едно нещо, но парламента реши да махне слънчевите батерии от приложното поле. Много хубаво би било съветът да излезе с позиция по слънчевите батерии, която да съответства на устойчивото управление на ресурсите. Мисля, че слънчевите батерии наистина са устойчив продукт. Преди да отговорите, Бернт, Станс и тогава ще сме минали Фландрия и Белгия. Почти. Благодаря ви за експозето, госпожо министър. Първият ви въпрос, който засегнахте, климатичните промени. Вие не споменахте обаче досието за биогоревата То е обсъждано на дълго и на широко. Устойчивостта на биогоривата трябва да бъде сертифицирана. Основният проблем е за недиректното земеползване, който е сериозен въпрос. Има и друг проблем – определенето на устойчиви критерии, критерии за устойчивост за биомасата. Искам да ви попитам, какво ще направите по този въпрос в съвета, тъй като относно земеползването говорим за 4,5 милиона хектара, територия колкото Дания. Планирате ли да обсъждате тези въпроси в съвета? проблема с недиректното ползване на биогоривата? Смятате ли да стане неразделна част от дискусиите? А също и критериите за устойчивост на биогоривата. Те също представляват огромен проблем, който може да доведе до повече емисии въглероден диоксид, т.е. до по-лоши резултати. Много въпроси е, ви бяха зададени. Е, желая ли още някой да се запише в е, списъка за изказвания? Иначе го приключвам. Всички ще бъдат включени на втория тур. Сега ви имате думата да отговорите. Dank u wel, eh, voorzitter. Dank u eh, dames en heren. Благодаря на уважаемите депутати за изказванията и за интереса, който проявяват към приоритетите и задачите на Белгийското председателство. Бяха направени редица интересни предложения. Ще се опитам да групирам зададените въпроси. Ще се опитам да направя връзка между тях и задачите, които изложих. Първо, климата. Бяха зададени цял набор основателни въпроси, тъй като пред нас предстоят много предизвикателства през второто полугодие. Копенхаген не бе успешен, но, но все пак имаше някои договорки от Копенхаген. Трябва да надградим върху това, което бе направено там – и да се опитаме да постигнем напредък. Основното ни предизвикателство е в Канкун. Трябва да се стигне до задължително споразумение. Например, за ред MRV. Европейският съюз трябва да е с ръце на волана, но от друга страна не трябва винаги нас да ни винят, че нещата не вървят. Трябва да бъдем амбициозни, но не трябва винаги да се превръщаме в изкупителна жертва, ако нещо се обърка, защото на практика това се случи в Копенхаген. Вината бе хвърлена на Европа, че не бе постигнат очаквания резултат. В началото, когато говорих за технологиите, обезлесяването, наблюдението, отчетността, проверките, това са все въпроси, които искаме да уредим на Канкун. Искаме по-добре да функционира и работа за въглища. Относно бързото финансиране, искаме да дадем стимули в това отношение, да постигнем напредък. 3,4 милиарда евро са предвидени от Европейският съюз Трябва да определим и конкретните условия за бързия старт на финансирането. Всичко трябва да е напълно ясно. Въпросът не опира само до отпускането на средства. Относно 30%, да, те са под условия за момента. моето изказване казах, че позицията на Европейския съюз не е безрезервна. Имаме 20 на 100 и 30 на 100 при условие, че останалите страни не последват. Също така казах, че съобщението на комисията може да е много интересно с оглед постигането на безрезервни 30 на 100, т.е. да няма условия за изпълнението на тези 30 на 100. През декември в съвета предстои да видим дали можем да постигнем споразумение с комисията, което да е добро във всеки един аспект. Така че комисията тук е на същата частота на мислене, както и ние. Надявам се, че не пропуснах нищо биоразнообразието, много важен въпрос за работата ни през есента. Тече подготовката. Имаме ясен подход относно достъпа и споделянето на ползите по биоразнообразието. Все още текат дискусиите в Монреал. Трябва да видим какъв ще е резултата от Монреал. Разбира се, финансирането определено е въпрос, който ще бъде разгледан. И разбира се, трябва да отправим някакъв сигнал. Ще проведем дискусии в съвета. Това ще стане през есента. На 15 март бе взето решение, но не искаме да предопределяме хода на дискусията от Монреал. Без следен въпрос. Как ще включим биоразнообразието в други сфери на политиката? Например, обща сълскостопанска политика. Биоразнообразието трябва да има връзка с ОСП, с рибарството, Мисля, че ще видим как да включим биоразнообразието в тези сфери. Госпожа Макаван спомена за изготвянето на критерии. Този въпрос е, се решава на ниво комитети, а не е част от дневния ред на съвета. Относно директивата за питейната вода. Тя е част от програмата на триото Белгия, Испания, Унгария. Отделили сме много внимание на този въпрос. Надяваме се да постигнем напредък по досието. Ще се опитаме да доразработим директивата. Ван Бренд и Екаут споменаха за устойчивото управление на ресурсите. В това отношение имаме някои конкретни документи, изчакваме пътната карта, но въпросът не опира само до документите. Този въпрос бе обсъден на неформалния съвет. Ще предстоят е, някои конкретни мерки да бъдат взети в това отношение. Информация по въпроса има и на интернет страницата на Белгийското председателство. Относно директивата за екодизайна, ние ще работим по нея, също така и изнасянето на отпадъците, друг актуален въпрос – Искаме да се занимаваме с така наречените въглеродни отпечатъци. На следващо място рециклирането. И тук могат да се определят е, съответните цели. Ще видим как може да се отрази този въпрос и в законодателството, което вече се подготвя. На заседанието на съвета през декември ще бъдат изготвени заключения. И мисля, че конференцията определено бе успешна, защото за първи път тези въпроси бяха обсъждани на европейско равнище биогоревата. Благодаря на колегата за този въпрос. Те са включени в дневния ред за съвета през октомври. Разбира се, критериите са много важни. Критериите за устойчиво също трябва да бъдат разгледани внимателно. От съвета по околна среда тук имаме редица важни аспекти – които са свързани и с е, устойчивото управление, което от своя страна е свързано с биогоривата. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Ако съм пропуснал някой въпрос, моля да го зададете отново. Има още въпроси. Благодаря за тези отговори. Сега втори тур. Магрит Аукен. има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Продължавам на своя роден. Днес ще говоря и аз на своя роден език, за да говорим и малките езици. Е, ще задам малко по-остро въпроса за бюджета, тъй като от страна на Белгийското председателство много ясно чухме, че те ще се погрижат повече за околната среда. Чухме от комисария, че ще имаме по-добри инструменти, но всичко това няма да стане, ако не разполагаме с повече средства трябва да се предвиди по-добро финансиране за околната среда. Във връзка с бюджетната реформа обаче имаме уникална ситуация, която ни се предлага само на всеки 10 години. Бих искала да знам по какъв начин Белгийското председателство ще гарантира тези увеличени средства да увеличаването на средствата да се обсъди при обсъждането на бюджета, за да разберем, че всичко е взето на сериозно. В противен случай всичко, което, за което говорихте, няма да се случи. Няма да можем да финансираме Life Plus, също така и други проекти. Благодаря, господин Фернандес. Excusez-moi, mais j'étais encore dans la traduction. Извинете, слушах превода. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да кажа на госпожа министр, че приветствам амбициозната ви програма. Вие говорихте за устойчивото развитие и ефективността. И тези амбиции трябва да се превърнат в програми, но и в действия. Съмятам, че сегашната финансова криза може да бъде един мотив. Това е нещо, което ще ни даде тласък да се придвижим по-близо към едно общество, което рециклира, общество, което е ефективно. По въпроса за директивата за биологичните отпадъци. Аз бях докладчик по тази директива и тя беше одобрена с голямо мнозинство. Радвам се да кажа, че комисията ще предложи сериозен пакет по този въпрос. Очаквам от председателството сериозни амбиции в тази сфера. Също така искам да кажа, че трябва да гарантираме това, че комисията ще формулира предложения. Комисията до сега е била доста противоречива в своето оговорене. От една страна се признава, че има много бели петна в законодателството, от друга страна комисията, комисията иска да введе разпоредби, например, свързани с компостирането. Парламентът и нашата комисия по-специално винаги сме били много ясни и се надявам, че парламентът ще подкрепи усилията на комисията. Ние трябва да упростим сегашната система. Сегашната система в момента представлява огромен брой от законодателни актове, а ние искаме да има повече яснота, повече правна сигурност повече упростяване това ще се постигне чрез приемането на една единна директива. Трябва да сме не само амбициозни, но и реалистични. Затова смятам, че трябва да има един задължителен процес на подбор. Това е правилният път за осигуряване на напредъка в областта на опазването на околната среда и в областта на економиката. Искам да попитам какви са вашите стратегии защото понякога тайната е душата на преговорите. Искам да ви попитам, какви са вашите стратегии за международните конференции? Ние искаме да бъдем едно общество, което рециклира, едно общество, което се справя с промяната в климата. Има много положителни елементи, свързани с опазването на биоразнообразието и съответното законодателство, законодателството за качеството на почвите. Така че има много положителни неща, но трябва да продължим да сме амбициозни и трябва да имаме директива по този въпрос. Мога да ви уверя, че може да винаги да разчита на нашата подкрепа. Благодаря, госпожа Кристина Готиерес Куртинес, си изнет. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Много се радвам, че ви обединихте две досиета или два ресора екология и култура. Това е рядко явление, когато един министр отговаря за двете сфери и много се радвам на това, както и на това, че вие казахте много конкретни неща, а не просто повтаряхте основните принципи. Разбира се, аз уважавам тези принципи, но въпросът е как те ще се въплащават в живота, в практиката. Имам особен интерес към културата и към околната среда. Работя много в сферата на устойчивото развитие. Много се зарадвах, че говорихте за устойчиво управление на материалите, защото има един сектор в обществото, който носи голяма отговорност за проблемите и това е строителния сектор. И ако разгледаме бъдещото строителство, ние ще видим, че ще бъдат разрушени огромни пространства, което ще наруши и а, екологичните системи и ще разруши културното историческо наследство. Всяко европейско решение, свързано с а, използване и устойчиво използване по-скоро на материалите, е свързано с запазване на вече съществуващия сграден фонд. Какво се случва, когато се рушат сгради? Еми, създават се много строителни отпадъци. Очаквам инициативите на вашето председателство, които да бъдат поети от следващите председателства. Има много изследвания, например, на Принстънски университет в страни като Австрия, в която се провежда образцова политика и там се говори за възстановяването и ремонтирането на сгради, което създава много работни места. Хиляда евро инвестирани в възстановяването на паметниците на историята на културата, създават 100 работни места. Също така говорихме за петрол и други невъзобновяеми източници на енергия. Ние знаем, че има много работни места, които се създават от възстановяването на културното историческо наследство. И това са работни места, които се създават на местно ниво. Китайците няма да дойдат да извършват тази дейност. Така че това ще бъде дейност извършвана от местни фирми и от местни работници. Много е добре, че вие предприемате стъпки в тази сфера и винаги ще ви подкрепям, както и колегите. Das liegt der Kollegin sehr am Herzen. Umwelt und Kultur, historische... За колежката е много важна връзката между екологията и културата, темата за историческите паметници. Виторио Проди има думата. Non parlerò fiammingo. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на госпожа министър. Не говоря на фламандски, но независимо от това бих искал да изразя моята благодарност към вас, госпожо министър. Смятам, че една от причините за блокирането на преговорите е, че ние не успяхме да предложим политическо изявление, което е съпоставимо с това в Бали. И докато ние не предложим необходимата реакция, не смятам, че ще можем да постигнем консенсус. Наистина, сега сме в една твърде неясна ситуация, когато става дума за природните ресурси и глобалното затопляне. Трябва да осъзнаем, че когато природните ресурси лежат на изчерпване и когато осъзнаем, че Земята не може да поеме всичките отпадъци, които генерираме, ние също така осъзнаваме, че прекомерно използваме изкопаеми горива горива, които на свой ред също вече започват да се изчерпват. Така че ни не само трябва разумно да управляваме нашите ресурси, но още повече ние трябва да разгледаме корена на проблема. Суровините са ограничени. Ние трябва от политическа гледна точка да видим какъв е проблема с суровините. Това не е чисто технически и технологичен проблем. Ние трябва да осъзнаем, че ако не сме разумни, ако нямаме една система за глобално управление, ние просто ще попречим на бъдещите поколения да имат достъп до ресурсите. Ние просто ще се окажем в ситуация на оскъдица. И това ще доведе до ситуация, в която нези, които имат власт, сила, армии, ще започнат да водят войни. Това е сериозен проблем. И сега отново за глобалното затопляне не смятам, че можем да чакаме да се извърши това преминаване от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници. Не, ние трябва незабавно да направим този преход. Ние не можем да чакаме възобновяемите енергийни източници да станат 20-30% от нашето енергопотребление. Ние трябва да направим така, че на практика да използваме колкото се може повече възобновяемите енергийни източници. Мисля, че има много програми, които показват, че ако ние незабавно преминем към ВИ, това ще реши до голяма степен финансовата ни криза. Така че има много решения, които изискват политическа отговорност, политическо решение. Благодаря, Христа Клас. Благодаря, госпожо председател, за Искам да се върна от големите политически теми към проблемите, които имаме в момента. Радвам се да чуя от Белгийското председателство, е, че е, искате да постигнете политически консенсус по отношение на биоцидите. Е, искам да попитам докъде е стигнал съвета в постигането на този консенсус. В Европейския парламент, по-специално в тази комисия, зададохме ясна линия, е, по която ще гласуваме е, през септември на пленарно заседание. Е, ние желаем да излезем извън рамките на тази комисия е, с е, ясна линия, ние имаме по-строго намаляване и желаем този консенсус и тази линия да излезе извън рамките на Европейския парламент. Друго, което е важно за мен е устойчивостта и опитите с животни, които искаме да намалим. Ние искаме сигурност и безопасност, но не желаем да започваме повече опити с животни и е, цялата тази поредица от тестове, които се изискват в директивата за биоцидите, те е, е, са подложени на остра критика, така че съвета трябва да се заеме с този въпрос. Аз помолих и комисията да дефинира кои опити са задължително необходими и от кои бихме могли да се откажем, е, защото не може да не бива да се тества всичко, за което си помислим. Опазването на водите. Е, ясно, че е важно. Рихард Зебър говори за директивата за питайната вода. Някои страни членки е, се страхуват, че ако създадем единна уредба за биоцидите, ще загубим от поглед водата, което обаче няма да бъде така. Ще продължим да работим по отношение на е, питейната вода в рамките на рамковата директива за питейната вода и директивата за питейната вода. И това ще бъде а, шапката, а, под която ще се подреди новия регламент. И последно, госпожо председател, трябва да има общо разрешително, което да ни дава общи гаранции, но и да бъде свързано с поносими разходи за малките и средни предприятия. И мисля, че съвета трябва да се застъпи за това да имаме такова разрешително на приемлива цена. Благодаря. Иво Белет е последния, който ще се изкаже. Е, е, Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Госпожо министър, пожелавам ви успех на вашето председателство с е, всичките ви амбициозни цели, приоритети разбира се, ние също искаме да има намаляване на емисиите на въглероден двокис в автомобилния транспорт при лекотоварните автомобили. Ние се надяваме, че това досие ще бъде финализирано от Бългийското председателство, но това не е достатъчно. Разбира се, намаляването на въглеродния двокис от лекотоварните автомобили е сериозен въпрос и много ще се радвам, ако се стигне до споразумение в Канкун но като цяло това е въпрос свързан с енергетиката, макар и той, разбира се, да е важен за околната среда. Много е важно ние да продължаваме да оказваме натиск върху вашите колеги за електрическите автомобили. Има конкретни планови предложения от страна на комисията за стандарти за тези електрически автомобили имаше инициативи, подети от Испанското председателство. За това ще бъде много добре да получим потвърждение от вас, като министр на околната среда, че вие ще продължите да оказвате натиск за това да се разработят стандарти за електромобили, така че вече да бъдат създадени такива стандарти още следващата година и да бъдем образец за целия свят. Благодаря за въпросите. Искам да поздравя с добре душа професор Антонио Абрам и целия екип от Венеция, които ще говорят по следващата точка за Международен съд за престъпление срещу околната среда. Просто, просто исках да ви поздравя. Вие сега имате думата да отговорите. Много благодаря. Искам да ви благодаря за положителният отзвук на нашите приоритети и за изразената подкрепа. Бяха повдигнати интересни и важни въпроси. Госпожа Алкен, вие сегнахте въпроса за финансирането. Наистина има резон в това, което казахте. Ако искаме да се реализира добра политиката, трябва да е ресурсно обезпечена. Този въпрос ще бъде обсъден в началото на идната година. А това бе един от основните акценти в моята реч. Трябва да стане по-ясно и видно какви са економическите ползи от екосистемите. Този въпрос трябва да добие по-голяма популярност относно въпросът на господин Зейбер. Защо говорите за финанси и климат. Не можем да разделяме тези две неща едно от друго. Имаме финансова криза в момента, която ни дава възможност да преминем към економика с ниско потребление на въглерод. Не трябва да чакаме. Трябва да се възползваме от тази възможност. В момента сме в криза, в задънена улица и това ще е добра възможност за преход към економика с ниско потребление на въглерод. Е, да, разбира се, обръщам внимание на това, че трябва да обърнем внимание и на финансирането по време на нашето председателство. Относно биоотпадъците, радвам се, че парламентът е излязъл с резолюция по въпроса. Ще се опитаме да постигнем напредък и в тази сфера. Госпожа Гутиерес засегна въпросът за управлението на ресурсите и горите. Трябва да се използваме от възможността да се увеличи рециклирането, като всичко това трябва да залегне в контекста на устойчивото управление на ресурсите. Относно рециклирането, ако се прави един продукт, трябва да се помисли как ще се рециклира той – това е свързано и с въпроса на господин Проди. Ние наистина нямаме неограничени природни ресурси. Ето защо това е приоритетен за нас въпрос, който също така ще бъде обсъден и от съвета по околна среда. Относно изказването на госпожа Клас по въпроса за пиоцидите съвета трябва да постигне политическо съгласие по него. Засегнах темата и за директивата за питейната вода. Сега ще се върна накратко към въпроса за времевия график на стратегията. В дневния ред на съвета е включен въпрос за устойчивото управление на ресурсите. Вече водихме една неформална дискусия за действията, които ще предприемем в Канкун. Трябва да говорим с един глас, да отправим едно категорично послание, да бъдем и прозрачни, открити. Трябва също така да можем да предоставяме и необходимата информация. Тези въпроси ще бъдат обсъждани през октомври на заседанието на съвета. В съвета ще се разработи общия подход и стратегията. Това е целта на председателството. Относно въпросът на господин Белет за електрическите автомобили, и за връзката с промишлеността и енергетиката. Те са много полезни за околната среда, разбира се, така че председателството трябва да работи по тях и да им обърне внимание, за да могат колегите, които работят в тази сфера, да продължат своята работа. Уважаеми депутати, благодаря ви за интересните въпроси и забележките по програмата на председателството. Аз съм винаги на разположение да водя разговори с вас и да присъствам в парламента, за да обсъждаме темите през идното полугодие. Вие сте прекалено важни, за да ви избягва човек, защото мисля, че заедно, със съвместни усилия, можем да постигнем много. Парламентът и нашата комисия, в частност, е готова да постигне напредък по всички въпроси. Ще изпратим представители на конференциите в Нагоя и Канкун. Надявам се, че това ще стане факт, тъй като има такава възможност по Лисабонския договор. Настъпила е момента не само комисията и съвета, а и парламента заедно да седнат на масията Ще се виждаме редовно през едните 6 месеца. Благодаря ви отново. До скоро. Аз вече приветствах с добре дошъл професора Брами, заедно с неговия екип. Той ще разгледа въпроса за Международният съд за престъпление срещу околната среда. Тук е господин Лубец, Роберто Антони, професор Компти. Идеята произхожда от Венеция, Международната академия по екология. Радваме се, че колегите дойдоха в Брюксел, за да ни запознаят със своя проект. Господин Фернантес. Dort aus reden oder auch hier. Може да останете на местата си, може би по-добре да дойдете тук. Here. Four people. All right. So, okay sono stati Okay, so I give you the floor to present. Uh, Давам ви думата, за да представите колкото се може по-кратко идеята господин Грунерт. Изключително съм благодарен на вас за провеждането на това изслушване по въпроса за Международния екологичен наказателен съд. Благодаря ви, господин председател, и на вашите колеги от комисията за провеждането на това изслушване. Наистина важно е да имаме една ситуация, в която да се отчитат потребностите на бъдещите поколения, защото може да се окаже така, че човечеството само ще допринесе за своето собствено изчезване от лицето на Земята. Също времено има абсолютно закономерни изисквания за свобода. Обаче, ние виждаме, че това е нещо, което може да се постигне и трябва да мотивираме хората да се запази биосферата. Академията ни се стреми да постигнем консенсус чрез емпатия. Wir uns bald wiederfinden könnten. И имаме една обща съпа. Не можем да чакаме повече. Като, катастрофата не е надвиснала на нас, тя вече се е състояла. Господин председател, уважаеми члена на комисията, първо искам да благодаря на председателя на комисията Енви за честа, която ми е оказана като на председател на Международната академия по екология, да посоча какво е съдържанието и какви са мотивите за нашия съвместен проект. Благодаря на комисията за вниманието, което те проявиха към нашия проект. И надявам се, че ще продължите да проявявате интерес. На 13 май Получих писмо от комисията НВ и след това получих официална покана. И в отговор на това писмо и на тази официална покана бих искал да заявя следното. Първо, защо се стремим към реформа? Проблемите, проистичащи от промяната в природните ресурси, заплашват човечеството продължение на векове. В продължение на хилядолетия човекът е проявявал агресия към околната среда. И за съжаление, човекът е проявял агресия към околната среда, а околната среда е отговаряла с отравяне на околната среда. Ние видяхме какво случи в Мексиканския залив. И това е още един пример за това колко е важно своевременно да реагираме, когато има екологичен проблем. Имаме нужда от ефективна система за възпиращи механизми и за санкции – Имаме нужда от екологично правосъдие. Трябва да отчетем следните изисквания. Първо, има нарастваща потребност от създаване на един последователно работещ орган, а също така от едно последователно законодателство, което те включва в приложното си поле човешките дейности, които по самата си природа са вредни за околната среда. Второ, имаме нужда от транснационални разследвания и правни инструменти, за да може да се изпълнява екологичното законодателство. Все по-замърсяващи стават замърсяващите вещества. Те все повече променят околната среда. Има някои продукти, като севин, за които производителите обявяват, че са безвредни, обаче те предизвикват огромни човешки трагедии, както, например, в Бопал, когато загинаха хиляди души, а още повече хора получиха трайни увреждания. Виждаме, че е необходимо да се проучи в дълбочина състоянието на планетата, нейното здраве. Много хора казват, че трябва да предложим практически, осъществими на практика решения за екологичните проблеми. Има данни получени чрез сателитни наблюдения. Сателитите на НАСА се използват за такива цели. си. И данните се изпращат в Сан-Франциско за анализиране. Учените проучиха екологичното състояние на нашата планета, за да могат да предложат реалистични предложения. Също така вече създаден, създаден първият лаз на населението на околната среда. Това е нещо като карта на екологичните бедствия. Този атлас посочва горчивата истина, а именно, че човекът от 17 век сам отговаря за екологични бедствия, които променят състоянието на планетата и нейните ресурси. Тази реалност не отговаря на принципите на устойчивото развитие. Един принцип, който е признат за всеобщо признат принцип. Като разгледаме последните 30 години, важно е да осъзнаем за значението на периода от 70-те до 90-те години. Тогава обществеността стана много по-чувствителна към екологичните проблеми екологичните проблеми вече не се разглеждаха само като проблеми на местно или национално ниво, но като глобални проблеми. За това е необходимо да, да осъзнаем, че има огромна потребност от правно и научно знание и създаване една система от правосъдие, която осигурява ефективни, съразмерни и възпиращи санкции. Със сигурност може да се каже, че задължително трябва да обмислим този въпрос, за да можем да имаме пълна представа за всичките проблеми и всички съображения, които трябва да стоят в центъра на всички обсъждания, свързани с приемането на международно-правни актове. Това са такива принципи, като принципът за мърсителят плаща, принципът за предпазливия подход, принципът за превентивни действия и принципът за устойчиво развитие. Разбира се, трябва да се решават проблемите, свързани с екологичните бедствия, увреждането на околната среда при източника. Важно е да бъдат прияти стандарти, които да гарантират една действаща система от правосъдие, която налага съразмерни, ефективни и възпиращи санкции. И държавите членки трябва да засилят санкциите, които в момента прилагат. С други думи, необходимо е да има наказателно-правни санкции за престъпления, които вреждат околната среда. И трябва да има възможност националните съди да извършват необходимите бързи ефективни разследвания, например когато имаме горски пожари в Гърция или други подобни явления. Но трябва да има реално разследване, за да се определят виновните и да бъдат наложени необходимите санкции, които да обесърчат нехайното или безотговорно поведение. Също така е важно да се помни, че тези цели са основополагащи за създаването на институцията на Европейския екологичен наказателен съд. Защо искаме тази реформа? Защо предлагаме създаването на Европейския екологичен съд? Първо, смятаме, че реформата ще постигне важни цели. Първо, да се утвърди принципа на ефективното правосъдие, нещо, което е една от ценностите на Европейския съюз. Ще бъде създадена нова европейска институция, която ще гарантира правния контрол срещу злоупотреба с ресурсите. По този начин ще се гарантира, че ще съществува една европейска система за екологично правосъдие, която ще отговаря на сегашната ситуация – Вече има голям експертен потенциал и съществуват организации, в които Европейския съюз вече членува. Реформата ще отговаря на огромната потребност на милионите европейски граждани всеки път, когато те видят, че се уврежда околната среда, нещо, което за съжаление, все още често остава безнаказано. Например, случай с Аурел, който доведе до огромно екологично бедствие Дунава. Затова е необходимо да има ефективна правна система за опазване на околната среда. Ние също така Знаем, че в резултат от замърсяването, причинено от фирмата Златодоби в Румъния, бяха замърсени не само водите на Тунев, но и почвата и то огромна площ. Също така ние знаем за морските катастрофи, например катастрофите на танкерите през и Ерика, които доведоха до огромни щети за околната среда. И щетите не бяха само за околната среда, те увредиха и економическия живот. Помислете си за увреждането на морския живот, за щетите, които бяха нанесени не само на морските екосистеми, но също така и на на економиката на засегнатите страни и техния имидж. Тази реформа изцяло отговаря на реформата на наказателното право на Европейския съюз, която е въплатена в директивата за наказателно-правната отговорност. включително и директивата за наказателно-правна отговорност за екологични престъпления. Това законодателство цели налагане на наказателно-правни санкции в държавите членки, когато се извършват сериозни престъпления срещу околната среда. Ние искаме да се хармонизира екологичното законодателство, така че то да се прилага последователно, така както се предвижда от Лисабонския договор. centrale, come sappiamo, il diritto all'ambiente ormai da anni. L'Unione Europea è in particolare cosciente sia dell'aumento. Е, важно е да се налагат и съответните санкции, защото броя на престъпленията срещу околната среда се увеличава и не е необходима хармонизирана система за преследване на тези престъпления директивата, която предвижда наказания, се опитва да наложи единна система в Европейския съюз. Ние знаем, че тази директива много ясно и изрично казва, че престъпленията срещу околната среда трябва да, да имат съответните последици, защото те представляват заплаха за околната среда Опита показа, че настоящите предвидени санкции, настоящите системи за санкциониране, не самите санкции, не са достатъчни е, за да се защити околната среда. Те трябва да бъдат подкрепени с наказателно правни мерки и такива санкции, както с а, административни а, глоби и граждански санкции. Ефективната защита на околната среда а, трябва да предвижда възпиращи санкции за дейностите, увреждащи околната среда защото в противен случай ще се влуши качеството на средата, което ще повлияе на флората, фауната и опазването на видовете. За реформата, за която ще говорим, господин председател, в рамките на тази реформа съществува и Международния наказателен съд за борба с престъпленията срещу околната среда. Нашата екологична академия от много години насам настоява да бъде създаден такъв съд. Тук държавите членки са задължени да налагат санкции на такива незаконни действия, примерно нелегалното транспортиране на опасни отпадъци. Тоест, ако имаме европейски Европейски наказателен съд или пък създадем нова такава институция, ще може да проведем тази втора реформа, тъй като 27-те страни членки на Европейския съюз ще представляват всъщност една голяма част от Международния съд за престъпление срещу околната среда. съществува и историческа причина в миналото много катастрофи останаха без, безнаказани, но те предизвикаха големи, е, причиниха големи щети на околната среда. Имаше екологична катастрофа с а, много жертви. Бяха предвидени по 500 евро обещетения за роднините на загиналите и по 100 евро обещетения за оцелелите. 26 години след катастрофата всъщност бяха присъдени тези обещетения и виновниците, виновниците бяха осъдени едва тогава и то без да, за, да бъдат взети предвид престъпленията срещу околната среда, което те бяха извършили. 26 години по-късно на фабриката не бяха наложени никакви наказания, което е в противоречие с принципите на Европейския съюз относно ефективността и възпиращия характер на санкциите. Един прост въпрос в тази връзка. Ако големите природни екологични катастрофи разрушават околната среда. Това всъщност са престъпления срещу човечеството или могат да бъдат определени като такива. Вие получихте всъщност моят текст, но а, аз искам да спомена членове 121, 22, 23 за а, касаещи ревизионната процедура. Също така да спомена и член 7, където се говори за човешка дейност. Тук имаме една норма, която би могла да направи така, че умишлено причинените екологични катастрофи да бъдат включени като част от престъпленията срещу човечеството. С това ще приключа тази тема и веднага преминавам към следващата. Последната катастрофа това всъщност може да се наблюдава и в интернет в реално време. Може много добре да се види как в Мексиканския залив ежедневно се изливат и се разпространяват милиони литри В интернет може да се видят огромните количества петрол. Както казах, това може да се види в реално време по интернет. Затова ние предлагаме да се създаде една интердисциплинарна комисия от експерти с съответните правомощия. За целта е необходимо да се прояви инициатива, е необходимо е да разполагаме и с необходимата документация, която да бъде предоставена на страните е, членки. а, след което а, екологичните престъпления могат да бъдат класифицирани като престъпления срещу човече, е, човечеството. А, необходима е също така и а, инициатива в Европейския съд за престъпление срещу околната среда. Това ще бъде съд, който ще бъде част от Международния съд. За целта се нуждаем от експерти от най-различни сфери. И също така трябва да се разработи и правилник за дейността на този съд е, важни за нас, е, всъщност много по-важни от инструментите за наказателно преследване, са инструментите за превенция Отделните екологични катастрофи трябва да бъдат класифицирани в страните членки, като се обърне особено внимание на проблемите, възникващи за здравето. Е, трябва да се вземе предвид и тяхната научна класификация. Трябва да се вземе предвид и антропологичните аспекти и така нататък и да се създадат съответните концепции за оценка на замърсяването на околната среда и на причинените щети на екосистемите и човечеството. И трябва да се приложи концепцията, да се включи концепцията за съзнателно, умишлено причинените екологични катастрофи. С това ще ви благодаря за вниманието а, и ще ви направя извод. Международната академия за екологични науки се надява тази комисия да се отнесе, към, да се отнесе положително към тези предложения. Ние сме готови да мобилизираме целите си, да предоставим нашите човешки, структурни, експертни ресурси за провеждане на реформите. ще предоставим и нашата сграда е, община Венеция вече предостави тази сграда за осъществяването на този проект. Е, това се подкрепя и от е, съответната италианска провинция. Надяваме се по този начин да направим историческа стъпка при превенцията и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда. Вие вече направихте това, създавайки специален закон Кон, искам да ви поканя да ни посетите в Венеция. Благодаря. Благодаря ви, професора Брами, за представянето на идеите за Европейски и Международен съд за престъпление срещу околната среда. Нашата комисия всъщност ви е благодарна, че вие поехте инициативата престъпленията срещу околната среда в никой случай не са леки е, престъпления. Е, много често обаче е, те, към тях се проявяват толерантност или просто не се санкционират. Това не може да продължава така. Има множество малко престъпления, но има и големи, някои от тях вие споменахте, които масирано разрушават околната среда, причиняват страдания и дори смърт на хората само в много малко страни а, са създадени инструменти, за привличане под отговорност на виновниците, така че тук има голяма празнота. Околната среда всъщност е общо благо, което излиза извън границите на отделните страни, примерно като ако вземем предвид атмосферата или трансгранични екосистеми, мисля, че е чудесно, че вие вашите сътрудници дойдохте при нас, за да започнем дискусията по темата и да продължим да работим по нея. Някои колеги иска да зададат въпроси. Давам думата на Виторио Проди. Гранци, президенте. гранци, професора. Искам да благодаря на професора Брами за експозето. Относно нашата работа тук, иска да ви представим как аз тълкувам тази инициатива от политическа гледна точка. Както бе и при предишната точка, състоянието, в което се намира планетата, се дължи на глобализацията да вземем глобалното затопляне. Ако емисиите парникови газове се изпускат в околната среда, навсякъде по света и бързо, много бързо те ще засегнат цялата планета. Ето защо ние се намираме в състояние на взаимна зависимост. Това състояние изисква мерки за неговото контролиране. Според нас проблемът може да се реши по-скоро с създаването на съответните правомощия – отколкото с управленски мерки. Относно понятията, които битуваха главно до момента, например суверенитета, част от културата в отделните държави членки включваше суверенитета като неизменно право на държавата – това понятие трябва да се преосмисли от политическа гледна точка сега, защото то вече не въжи. Не въжи заради всичките проблеми, преди които сме изправени в момента. И сега се виждам към първоначалната си теза, че сме в състояние на взаимна зависимост. Ето защо трябва да се занимаваме с въпроса за създаването на нова система на управление и правораздаване. Ето защо ние трябва да реагираме и то на съответното ниво. Много важно е да действаме в допълнение към друг важен принцип – субсидиарността. Субсидиарността не може да се свежда само до прехвърлянето на правомощите от по-високо ниво на управление към по-низко. Субсидиарността би трябвало да тече и в двете посоки. Международните въпроси, например, не могат да се решат на национално равнище. Ние трябва да можем да намираме решение на проблемите чрез консенсус. Трябва да гледаме положително на нещата, да намираме политически решения на всички тези проблеми. Това от своя страна ще се отрази и на системата на наказателното правораздаване, което според мен е съвсем основателно. Да, да вземем сега абсолютното понятие суверенитет. Тук визирам позицията най-вече на САЩ, но и на други. По въпроса за Международния наказателен съд. САЩ твърдят, че американските граждани трябва да бъдат съдени от американски съд. Правилна ли е тази теза? Не съм съгласен. Мисля, че някои типове отговорност не могат да бъдат ангажирани от Националния съд. Знам, че процесът е труден, но глобализацията изисква обективен подход. Вече сме в, в състояние да намерим наднационални инструменти – такива вече се използват в Европа. Сега трябва да създадем ново ниво на наднационално управление, на което да се решават подобни наднационални проблеми. Смятам, че в Европа вече сме направили първите плахи крачки в тази посока. Трябва да се поставим за цел да конституираме наказателен съд, в този случай наказателен съд за престъпления против околната среда. Благодаря, Виторио, за задълбоченото и почти философско изказване. Много полезно изказване по въпроса за връзката между субсидиарността и наднационалния подход. Въпрос не опира само до суверенитета. Пред нас стои проблема за трансграничните престъпления, които остават безнаказани. Госпожа Миколиене. Искам да благодаря на доктора Брами за представянето на инициативата. В оптимистичен план с тази инициатива ще можем да решим редица екологични проблеми и ще се подобри състоянието на околната среда. Разбира се, сега се намираме на първоначален етап, но се надявам, че ще можете да отговорите на някои по-конкретни въпроси какви ще са правомощията, юрисдикцията на съда, какви действия ще може да извършва той по линия на разследването и налагането на санкции. Доколкото разбирам, под отговорност този съд ще се подвеждат юридически лица. Само юридически или физически лица. Ако ще говорим за юридически лица, възниква въпроса за тяхното седалище. Много важен въпрос. Освен е, допълнение, що се отнася до бедствието в Мексиканския залив, тук виждаме, че се обвинява едно юридическо лице за станалото. Но в някои случаи, например както е при Балтийско море, имаме няколко юридически лица, които носят отговорност, например за по-голямата токсичност в Балтийско море. Понякога фирмата със своята дейност може да допринася за замърсяване, но това трудно се измерва. Как ще коментирате този въпрос? допълнение, ако ще създадем съд към Европейският съюз, задачата ще е по-лесна, защото в Европейският съюз сме много напреднали по правните въпроси. Ако обаче в процеса ще привлечем и трети държави, като Русия, Китай, САЩ, Беларус, положението ще е доста по-сложно. Ник Грифе Искам да благодаря на професора за изказването. Има един прост въпрос. Академията предвижда ли и подкрепя ли идеята в този съд да могат да бъдат подведени под отговорност тези, които отричат факта, че има глобално затопляне и прокарват подобна пропаганда. Както винаги, чудесен провокативен въпрос, но така или иначе те беше зададен Иланда Хибнер. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, szanowny panie profesorze, e, można powiedzieć, że... Благодаря, господин председател, уважаеми господин професор. Чудесна е инициативата за създаване на такъв контролиращ орган – особено на такъв, който ще работи а, е, интернационално. В един по-късен момент а, е, този съд ще взима решение относно резултатите от катастрофите. Тези катастрофи всъщност са последната брънка от една дълга верига от е, събитие, със сигурност ще бъде оценено и качеството на природните катастрофи. В пресата прочетохме, че BP се отнесе твърде ръкомислено към а, е, предупрежденията на експертите. В тази връзка искам да попитам, ще има ли система за сътрудничество с контролиращите органи, защото превенцията всъщност е най-важното нещо. А, е, последния стадий всъщност са санкциите. Бих искала да разбера планирали сте такова нещо? Планирали сте се голяма, обхъв, широко обхватна система за предварително предупреждение, превенции, предварителни санкции, за да могат да се предотвратят големите природни катастрофи? И Ева Лихтенбергер има думата. Благодаря. Аз съм тук посетител от Комисията по правни въпроси, където се занимав... сме се занимавали многократно с трансгранични престъпления срещу околната среда, тъй като де-факто съществува проблем. Не е, не е случайно, че опасните съоръжения много често като че ли случайно се разполагат по границите, примерно а, атомни електроцентрали или фабрики за обработка на кожа. Това, което мен лично ме интересува, е следното. Ако се създаде европейски или международен съд, как, какво правно основание за неговата работа ще създадем? каква нормативна уредба ще създадем за страните членки, която да бъде задължителна за страните членки, която да задължава страните членки да санкционират престъпленията срещу околната среда. В Комисията по правните въпроси имахме няколко такива случаи, където ставаше за трансгранични престъпления и обсъждахме дали трябва да бъдат наложени наказателно-правни санкции. До този момент съвета отхвърляше и блокираше това начинание. Е, искам да кажа, че дори в рамките на самия Европейски съюз не сме особено напреднали по отношение на това да а, виждаме последиците от нашите действия извън границата на собствените си държави. Има ли а, идеи за това, а, как това ще се случи? Ясно е каква е целта, но за мен пътят от тази цел е стръмен и каменист. Ако знаете по какъв начин можем да отстраним някои от пречките по пътя, това много ще ме зарадва. Благодаря много за участието на Комисията по правните въпроси. Това участие не е необходимо, ако искаме сериозно да работим по темата. наказателното право в момента третира само случаи, които се застрашава живота и здравето на хората. В момента говорим обаче за застрашаване на екосистеми и не трябва нов подход, е, трябват ни нови наказателно-правни норми. Разбрах, е, че а, а, а Римския устав е, е, е, трябва да се разшири, защото той стои в основата на работа в международните съдилища. Ще бъде разширен с престъпление срещу околната среда. Е, дефиницията ще бъде доста по-широка. Този международен съд в момента действа единствено когато а, националните органи не преследват дадено престъпление. А, така работят международните съдилища и така най-вероятно ще бъде при този съд за престъпление срещу околната среда. Само ако няма действие от страна на националните правоприлагащи органи, ще се включи Международния съд. За мен възниква въпроса къде е мястото на такъв Европейски съд. Има ли нужда от него след като имаме международен? защото в Европа е по-малко вероятно да не се санкционира дадено престъпление срещу околната среда. Това е въпрос, който иска да получи своя отговор. Професор е, Абрами, е, получихте много въпроси. Карин Карнебах също иска да зададе въпрос. Е, един уточняващ въпрос. Аз не съм юристка като Ева. Аз разбрах, че този, този съд ще се занимава само с наказателно-правни въпроси, а, което означава умишлени престъпления или поради престъпна небрежност. за всички останали случаи този, с всички останали случаи този съд няма да се занимава. За мен това е въпрос, който трябва да се изясни, защото това е, за мен е въпрос на оценка все още нямаме е, достатъчно ясна оценка за това какво, е, какви са щетите, които се причиняват на екосистемите. Кой ще определя това? Мисля, че всички въпроси бяха много интересни. Сега вие ще имате възможност да отговорите. Ringrazio i deputati, gli onorevoli, perché veramente avete eh, colto, eh, sollevato delle questioni di grande, grande eh, importanza. Бяха засегнати много важни въпроси. Първо по въпросите засегнати от господин Проди. Ако правилно го разбрах, той повдигна въпроса за проблема с налагането на санкции и евентуалното нарушение на принципа на суверенитета. В самото начало искам да кажа, че Това е въпрос, който бе разгледан при създаването на съда. И в процеса на реформите няма да се нарушат принципите на суверенитета. Защо? Защото според италианската, а според мен и според другите конституции, всяка отделна държава определя сама принципите на наказателното си право. Този принцип обаче не пречи на реформата на наказателния съд по престъпленията срещу околната среда. Защо? Защото всяка отделна държава, членка на Съюза, ще продължава да прилага своето собствено наказателно право. Разбира се, тя трябва да се опита да извърши хармонизация въз основа на директивата за опазване на околната среда чрез наказателното право. Много от санкциите ще трябва да бъдат приведени в съответствие с други влезли в сила вече санкции за сходни престъпни деяния в други държави – и така всяка отделна държава ще продължава да определя състава на престъпленията и ще продължава да определя кое деяние е престъпно. Но това ще става на базата на решенията, които вече са взети на европейско равнище, директивата за опазване на околната среда чрез наказателното право. във връзка участие с изказването на третия оратор за глобалното затопляне и климатичните промени. Предвидени са санкции за продажбата на вредни вещества. Тоест, в това отношение вече имаме наказателно-правни санкции. Други колеги засегнаха някои други аспекти. Някои споменаха принципът на субсидиарността. За да имаме такъв Европейски съд по околната среда, този принцип ще трябва да се прилага. Поради простата причина, че ние ще разполагаме с следните правомощия, които вече визира председателя Олайнен. Този съда ще има правомощия в случаите, когато националните съдилища вече нямат такива. И така трябва да намерим точния баланс и да внесем равновесие в системата на правораздаване. Относно инцидента в Румъния, какво щеше да стане, ако имахме Европейски съд за престъпление срещу околната среда? Ако 100 000 кубически метри токсична кал бъдат изпуснати в околната среда. Какво ще се да стане? Ами следното. Комисарят по околната среда нямаше да трябва просто да свие рамене и да каже ние не носим отговорност. И така, пак повтарям, няма да се накърнява правото на всяко отделна държава членка сама да определя на наказателното си право. Държавите членки ще налагат санкции в случай на престъпни деяния. В основата на въпроса стои жизнеспособността, ефикасността вече споменахме и въпроса за съразмерността на санкциите, възпиращият им ефект. За какъв възпиращ ефект можем да говорим, ако санкциите не се налагат, а остават само на хартия? Поради тази причина смятам, че трябва да се предвидят и някои стимули. бе ми припомнил, че Международният наказателен съд не включва САЩ. Казва ни се, че за момента ще оставя на страна съда за престъпленията срещу околната среда във връзка с казаното професор Проди, сега ще се спра на въпроса за Международния наказателен съд. Да речем, през 1972 година, когато се проведе първата международна конференция в Стокхолм – ако трябваше да предвидим какво ще се случи през следните 20 години, никой нямаше да си помисля, че хората ще обръщат толкова голямо внимание на въпроси, свързани с околната среда. Кой ще ще си помисли, че ще има оценки на въздействието върху околната среда, екологични стратегии, стратегии за превенция? Никой нямаше да си помисли всичко това. Ще се опитам да дам отговор на всички въпроси. Председателят ме призова да прибързвам, тъй като времето напредва. Какъв ти правораздаване ще осъществява съда? Първо, прилагане на нормативната база, законодателството. морските кораби имат ли право да влизат на, тери... на териториалните води на Европейския съюз? Ние трябва да можем да проследяваме и да засичаме плавателните съдове, ако има инцидент. Държавите членки трябва да могат да извършат тези дейности и съдът да се намеси. По въпроса за физическите лица. Трябва да се види какъв е размерът на причинените щети. Очевидно, те първо предстои да се определи точния баланс, но мисля, че принципите са вече ясни. Балтийско море. Там отговорността за замърсяването носят няколко юридически лица. наистина е трудно да се определи какъв е ефект от дадено бедствие. Това е въпрос, с който всички ще трябва да се занимаем. Защото има и някои други видове щети, които не са свързани с околната среда и никой не говори за тях. Те са по-скоро биологични по характер. И се отразяват неблагоприятелно и на хората. Така че не трябва да забравим и за тези аспекти на екологичните въпроси. Благодаря на професора Барами и неговите колеги за това, че бяха при нас. Видяхте колко е голям интерес, колко са ангажирани евродепутатите, включително от Комисията по правните въпроси. А, ние а, ще следим вашата инициатива. Може би може да ни предоставите още материали и е, смело твърдя, че започваме един много важен дебат и трябва да продължим работата по тази тема, за да затворим унази празнина, която съществува между престъпленията срещу околната среда и механизмите за санкция. За да можем по този начин, чрез наказателното преследване, да постигнем и превентивни цели, с които да защитим екосистемите. Скъпи колеги, с това стигнахме до края на нашето заседание всички, които няма да остават на заседанието на координаторите. На, на тях желая приятна почивка, хубаво лято. Ще се видим на 6 септември на извънредно заседание в Страсбург. Закривам заседанието. Следва заседанието на координаторите. Благодаря.